местата си, защото ще започнем незабавно с гласуването. Привлича вниманието ви върху факта, че имаме поименно гласуване веднага, така че заемете бързо местата си. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps pour... Voilà, voilà. L'ordre du jour. И така, съгласно е, дневния ред по упростената процедура, гласуваме по доклада господин Коста е, споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно сътрудничество в областта на регламентирането на безопасността на гражданското въздухоплаване. По именно гласуване, моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега съгласно дневния ред по упростената процедура, доклада на госпожа Уолис, търговия с и, а, яйчен албумин и млечен албумин. Моля, гласувайте поименно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. По просената процедура гласуване на доклада на госпожа Уалис Обща система за данъчно облагане относно данъчно облагане, сливане, разделяне, отделяне и така нататък. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Докладът на господин Ботополос, езиков режим, приложим към жалбите срещу решенията на Съда за публичната служба на Европейския съюз по именно гласуване. Моля, започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Белдер, търговски и економически отношения с Западните Балкани, по именно гласуване моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Доклада на госпожа Макгинес. Обща селско-стопанска политика и глобално осигуряване на прехраната по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Доклада на госпожа Грабовска Перспективи за развитие на гражданския диалог в рамките на договора от Лисабон. Господин Бизле поиска думата. Благодаря ви гласуваме нормално, обаче е, за някои от нас машините не работят. Е, много моля техническите служби да решат проблема. Веднага ще ви изпратим техническо лице. Намерете някое свободно място, е, така че апаратчето да действа. И така, откривам гласуването по доклада на госпожа Грабовска. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Доклада на госпожа Вейлер относно нелоялни търговски практики от страна търговци. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Доклада на госпожа Герейро. Обща политика в областта на рибарството екосистемния подход към управлението на риболова. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуванията. Приема се. Така, сега преминаваме към доклада на госпожа Клас. Квалифицирано мнозинство се изисква 372 гласа са необходими. Разглеждаме общата позиция, блок а, първи, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. А, с измененията се приема общата позиция. Второ четене на общата позиция за пускане на пазара на продукти за растителна защита. Госпожа Брайер. Недопустимо е 181 изменение, така че разглеждаме общата позиция с квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте поименно по първия блок. Всички ли гласуваха? Край на гласуванията. Приема се. Изменение 46-то. Изменение 46-то. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се съответната част от изменение 178 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуванията. Приема се. Uh, 169, 169 изменение отхвърля се. Съответната е, част по именно гласуване на 169. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуванията. Приема се. Е, както казах, 181 не приемливо, недопустимо. И сега е, преминаваме към доклада на господин Клинц. Координиране да, наистина поздравления. И така, доклада господин Клин за координиране на законовите, подзаконовите административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прахалими ценни книжа. Разглеждаме предложението за директива, блок 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. предложението на комисията с измененията. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. И така, законодателната резолюция по именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, Браво на докладчика. Сега преминаваме към гласуване на доклада на госпожа Готарди публични финанси в ИПС за периода 2007-2008 предложение за резолюция три изменения от докладчика. Гласувайте общо за тях, за против въздържали се, приемат се. Цялото предложение Поименно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Господин Харис иска думата. Президентин, ich habe folgende bitte. Госпожо председател, искам да ви попитам. Когато има тържествени заседания, винаги има една камера, която има директен обхват към вас. Мисля обаче, че тук това може да създаде проблеми, защото когато имаме, искаме да работим и точно до нас е инсталирана камера, не е никак лесно. Може ли да, примерно, променим разпределението на местата, за да може да ни бъде по-удобно с камерата. Господин и господине, ще се обърнете към компетентните органи. А сега дам думата на господин Тан Харис. Благодаря, госпожо председател. Процедурен въпрос. Опитах се да, обърне, да обърна вниманието ви върху факта, че искам думата, обаче не, не ми беше дадена думата. Опитах се да дам бележка с това, за, за това, че искам да направя обяснение на ВОД по доклада Магинес. Ще бъда благодарна, ако ми дадете думата. Господин Итан Харис, правилото изисква да се запишете преди вота. Но ще, ви, но ще изслушаме вашето обяснение. Няма никакъв проблем. Госпожа Дойл. И аз също искам да помоля да ми дадете думата. Искането ми е на път за вас. Няма никакъв проблем, госпожо Дойл, ще бъдете изслушана. Сега преминаваме към обясненията на ВОД.